Bene, allora... Добър ден, уважаеми колеги. Мисля, че можем да започнем. Откривам заседанието на Комисията по промишленост, и следвания енергетика. Би трябвало да сте получили протокола на последното ни заседание. Преминаваме към съобщение на председателя. Искам да ви кажа за, за решението, което са взели координаторите. Това решение се отнася до организация на извънредно заседание на 4 октомври от 10.30 до 12.30 в Брюксел. На това заседание комисар Етингер ще информира координаторите на ИТРЕ за резултатите от извършените проверки на безопасността. 12.30 alle 12.30 avremo una riunione straordinaria dei coordinatori aperta. И така ще имаме на четвърт 3 октомври, извънредно и открито за всички желащи заседание на координаторите, на което ще се срещнем с комисар Етингер. Следващата точка от дневния ред. е представяне на отчет за посещение на Европейската агенция. Извинете, съобщението ми е, че ще разгледаме на следващото ни заседание и затова преминаваме към най-съществената точка от дневния ни ред. Господин Чечестър ще говори за пътуването на делегацията на ЕНИЗА. Благодаря ви. Искам да докладвам Амалия и Велкафе не са тук, но те присъстваха и бяхме придружени от Петър Дранк от секретарията. Посетихме агенцията Ениса през юли. Разбира се, по-голямата част посещението беше посветена на самото пътуване до там и обратно. Но успяхме да свършим много работа. Получихме информация от агенцията за извършваната от тях дейност. Мисля, че следва да се спомене, че нашето обсъждане на новия мандат и актуалните въпроси много често ни кара да забравим за това, че агенцията се справя много добре със своите задачи. Агенцията успешно определя кои са заплахите за киберсигурността, предлага реакции и по този начин подобрява устойчивостта на европейските системи на кибератаки, също така. Агенцията подготвя екипи за бързо реагиране. Също така агенцията се занимава с сигурността на електронното управление и с много други проекти. След като и слушахме тази информация от дейността на агенцията, се запознахме с темата. посветена на организацията, разположението на агенцията, различните организационни и технически проблеми, включително и транспортните проблеми, проблемите свързани с наемането и задържане на персонал – и разбира се така много време внимание отделихме на правомощията на агенцията, на нейния мандат. Кипърското председателство, Европейската комисия също така участват в предприятата от нас дейност да се разширят правомощията на агенцията – Няма да говоря подробно, но с удоволствие ще отговоря на въпросите на колегите. Имахме много продължителна среща с служителите от агенцията. По този начин те имаха възможност да ни зададат въпроси и те подготвиха предварително наистина доста дълъг списък от въпроси. Ние се постарахме да отговорим на техните въпроси и съм много благодарен на колегите за това, че те много активно участваха в този процес. Разбира се, имаше нещо, което преобладаваше като тема в нашите разговори, а именно бъдещето на агенцията, местоположението й. Защото сътрудниците на агенцията са наясно, че с подновения миналата година мандат те ще работят в рамките на този мандат до септември 2013 година. Затова всички в момент са средоточени само върху това, едва ли не само върху това, дали ще бъде подновен мандата и ако да, то какъв ще бъде той. Не успяхме да отговорим на всички въпроси, защото в момента водим преговори с председателството възоснова на това, което решихме в парламентарната ни комисия. За това ще посоча, че съм се срещнал миналата седмица с председателството и обсъдихме как да се работи по-нататък. Обсъдихме макар и без да финализираме графика на окончателните, заключителните обсъждания. И председателството постави някои проблеми. И за сега съветът в момента обсъжда въпроса, има твърде различни мнения. Кипърското председателство възнамерява да възложи на работна група да формулира мандата и след това да можем да продължим обсъжданията на мандата. Имахме също така среща с докладчиците в Сянка и там решихме, че най-добре в рамките на този процес да продължим да работим с цел да постигнем съгласие. И това, разбира се, основава върху доклада, който приехме в тази комисия. Смятам, че предоставих достатъчно информация, като за начало с удоволствие ще отговоря на въпросите на колегите. Благодаря ви, уважаеми колега Чечестър. Би ли искал някой да се изкаже по този въпрос? Доколкото виждам не. Тогава преминаваме към следващата точка на дневния ред. Благодаря ви още веднъж, господин Чичестър, за предоставената информация. Благодаря на докладчиците всяка, сянка, които не присъстват днес. Следващата точка от дневния ред е доклада на господин Белет за безопасността на дейностите по търсене, проучване и добив на нефти и газ в морските райони. Заповядайте, господин Парет, имате думата. Much, uh, Благодаря, госпожо председател. Ще се постарая да бъда максимално кратък, за да оставим колкото се може повече време за въпроси и отговори, тъй като ще имаме и гласуване благодаря преди всичко на колегите за внесените много изменения. Както вие знаете, междувременно колегите от Комисията по околна среда и Комисията по правни въпроси гласуваха по техните становища. Искам да ви напомня, че споделяме правомощия с някои други комисии. въпреки че те по някои разпоредби имат изключителна компетентност. Имам предвид комисията по правни въпроси и по околната среда. Комисията по околна среда подкрепя промяната, която аз предлагам от регламент да се премине към директива. В тази комисия тази идея също се ползва с голямо мнозинство. В комисията по правни въпроси се настоява да се разшири приложното поле на директивата за екологична отговорност. Госпожо председател, уважаеми колеги, ще продължа като се спра на най-важните въпроси, които са били поставени през последните седмици. Първо, финансовата сигурност и особено финансови и технически капацитет на операторите. Що се отнася до търсенето и добива на нефт и газ в морски райони. Имаше много изменения в този смисъл и основната идея е операторите да плащат за последиците за околната среда т.е. да плащат стойността на вредите на околната среда. Но също така имаше изменения за чувствителна околна среда, особено в фактическия регион и в редица други по-чувствителни, по-крехки от екологична гледна точка региони. Следващата сряда, след обед, ще състои следващата ни среща. Надявам се, че ще продължим да работим заедно и разбира се, сме готови да отразим и това, което ще се каже на това заседание. Вторият важен въпрос е участието на работещите. Получихме доста становища от синдикатите в този отрасъл. Имаше доста ядосани дори коментари, че Синдикатите не са били включени от комисията в първоначалния процес на обсъждане от Европейската комисия. Аз включих редица от тези бележки, свързани с разширяването на участието на работещите. Не смятам, че тези промени ще предизвикат спорове, но разбира се, искам да ви слушам за това какво смятате за тристранните консултации и участието на работещите. Следващата точка е ролята на Европейската агенция по морска безопасност. Има най-различни възгледи за това каква трябва да бъде ролята на тази агенция или на една нова европейска агенция, която трябва да използва като за основа това, което до сега е направила Европейската агенция по морска безопасност или може би трябва да има нова допълнителна агенция. Повечето колеги знаят, че що се отнася до мандата на Европейската агенция по морска безопасност, парламентът е гласувал за новия мандат на Европейската агенция за морска безопасност. И това най-вече въжи за ролята на тази агенция при реагиране в извънредни ситуации. Колегите, включително и в Комисията по околна среда и правни въпроси, също така предлага тази агенция да извършва проверки и да има надзорни функции, що се отнася до националните органи. Това означава значително разширяване на мандата на Европейската агенция по морска безопасност. Не сме против това, но смятам, че трябва да обсъдим този въпрос и да обмислим как да съчетаем по-амбициозната роля на Европейската агенция по морска безопасност и, разбира се, бюджетната осъществимост на това, разбира се, защото ние можем да възложим много задачи, но осъществяването на тези задачи трябва да бъде посигурено и с бюджет защото иначе агенцията ще бъде просто един книжен тигър, ако няма достатъчно финансиране. Така че предлагам да продължим дебата за ролята на тази агенция. Четвъртият аспект също е важен. Той се отнася до проверката. Проверка от втори или от трети страни. Проверката от втора страна означава, че част от една голяма компания, например, за добив на нефти и газ, е независима, автономна в рамките на същата компания и тази част извършва проверка. Лично аз и други колеги предлагаме да се разшири обхвата на независимата проверка. Също така редица регулатори смятат, и аз самия също поделям тяхното мнение, че проверка от втора страна може да бъде надежна част от процеса на проверка. Не е сложително да имаме независима външна трета страна, достатъчно да имаме независима втора страна, която осигурява независима надежна проверка. Но важно е да се гарантира независимостта на проверяващи от проверявания. Така че можем да предвидим проверки от втора и от трета страна. Също така искам да ви напомня, че в съвета при съгласие от страна на Европейската комисия, понятието на задължителната проверка от трета страна не е нещо, което се смята задължително. Тоест, в много случаи трябва да имаме проверка от трета страна, но също така можем да предвидим и проверка от втора страна, стига да се гарантира независимостта на тази втора страна. Следващия въпрос, ако ми позволите, госпожо председател, са стандартите за глобална дейност, т.е. извън Европейския съюз. Предложението на комисията в член 80 или не 6 се съдържа текст, към който се предявяват много очаквания и много мои колеги споделят очакванията, че компаниите, които оперират в Европейския съюз, които са европейски компании, да оперират, спазвайки същите стандарти в цял свят, не само в Европейския съюз. Няколко комисии от нашата комисия също така искат да задължим европейските компании за добив на нефти и газ в морски райони да прилагат същите стандарти извън Европейския съюз, както и в Европейския съюз. Задава се въпроса дали имаме правомощия да ги задължаваме да правят това. Този въпрос е сложен, доста деликатен и разбира се, трябва също да отчетем, че фирмите от отрасъла не са 100% за. Но разбира се, трябва да обсъдим този въпрос. И последното, госпожо председател, С определенията. Разбира се, предложението е за регламент. Може би по-късно това ще стане предложение за директива и това предложение започва с много определения, които са отрешаващо значение. Трябва да има определение на оператора и много други определения. Ще бъде кратък. Но определението на това какво означава голяма авария. Мисля си, че това определение заслужава по-сериозно обмислене защото междувременно имаше и авария край бреговете на Шотландия, близо до Абердин. И ако ще използваме определението от проект от текста на комисия, то тогава тази авария а, в Елджин, край бреговете на Шотландия, ще се разглежда като голяма авария. В момента те първа се проучва тази авария, но мисля, че трябва сериозно да обмислим определението на това, що е голяма авария. И мисля, че трябва да преосмислим това определение. Има и много други неща за компетентните органи. Но аз казах, че ще бъда кратък. Също искам да ви напомня, че в пресата миналата седмица след гласуването в нашата комисия и предполагам, че знаете, че комисията по околна среда подкрепи идеята за брана за добив на петрол и газ в морските райони в Арктика. Но колегите от комисията по околна среда, не забравяйте, имат изключителни правомощия и те стигнаха до следната формулировка, която е сравнително умерена след като може да се предприеме, след като не може, извинете, да се гарантира ефективно реагиране на аварии в фактическия регион, държавите членки трябва да се въздържат от дейности в морските райони в Арктика. Тоест, от една страна се призовава за се призва към мораториум, от друга страна обаче виждаме, че формулировката говори за по-умерен подход. И имаше едно изменение в нашата комисия, което подкрепя идеята за мораториум за търсене, проучване и добив на нефти и газ в морските райони в Арктика. Така че това са основните моменти. Ще огранича своето първоначално изявление с това. И с нетърпение очаквам отзивите и предложението на колегите. Благодаря ви. Благодаря на колега Белет. Госпожа Уско. Благодаря, госпожо председател. Господин Скенес не е тук. Е, съжалява, че не може да дойде. Аз го замествам. и аз ще е, е, ви запозная с неговото мислене като докладчик в сянка. Той смята, че отношенията с докладчика са били много плодотворни, конструктивни, както с докладчика, така и другите докладчици в Сянка, от Екаре и от Алде. Той също така смята, че тъй като към този доклад в Великобритания и в Норвегия съществува значителен интерес, не трябва обаче да се забравя, че всички страни членки, особено тези, които имат крайбрежни води и граничат със със Северния ледовит океан. Ние се радваме, че се е стигнало до споразумение по въпроса дали става дума за директива или регламент. Според господин Скинер, ние сме почти всички вече удовлетворени от предлагания текст една много добре редактирана директива, а не регламент, както беше предложено от комисията в началото. А, трябва да се обърне внимание обаче на внесените изменения. Групата на социалистите също а, се интересува живо от въпроса за участието на работниците и именно в по този въпрос сме внесли изменение за включване на избрани представители на работниците, нещо, което смятаме ще бъде прието от всички. Има значителен брой изменения, някои от които можем да приемем, а други, които трябва да се разгледат в по-големи подробности преди гласуването в комисия. Според господин Скинер, крайна сметка за ИТРЕ е особено важно да изпрати много ясно послание към съветът, но трябва да се вземе предвид и позицията на комисиите ЕНВИ и ЮРЕ, които вече гласуваха по редица ключови въпроси, като например финансовата отговорност. Господин Скинер ще продължи да провежда срещи по този въпрос – ще се срещне с норвежкият министр по въпросите на нефтодобива и очаква с нетърпение срещата на докладчиците в Сянка в сряда, където някои от нерешените въпроси ще бъдат обсъдени наново. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин, госпожо председател. Говоря от името на Мишел Ивези, който е докладчик в Сянка по тази тема. А, няма да мога да изслушам отговорите на докладчика, но тук са моите помощници, които ще ги изслушат. По въпроса дали трябва да бъде регламент. Комисията предлагаше да бъде регламент по две много прости причини – Ставаше дума, че някои страни членки е, все още нямат нито институции, нито политика за морската сигурност и един регламент ще улесни създаването им във всички страни членки по един еднообразен начин. По този начин ще избегнем разнобоя в решаването на този въпрос. Защото знаете, че директивата не обязателно се транспонира по един и същи начин от страните членки. Именно за това комисията предлагаше регламент. А, и а, това поддържа и комисията Юри. Колкото до финансовата страна, а, според нас а, а, в комисията по правните въпроси, е, има много добри предложения, както за финансовата, така и за углавната отговорност. Но не трябва да се забрави и гражданската отговорност, защото не трябва да се дават разрешения на търговски дружества, които не могат да гарантират, че има финансови, имат финансови средства да посрещнат евентуалните щети, евентуалната необходимост от почистване и компенсации. Разбирам желанието на докладчика да тълкува е, становището на Комисията по околната среда по един по-умерен начин, но, но там много ясно е казано е, какво е нейното отношение към проучванията за нефт и газ. И ясно е, че някои страни членки ще а, а, имат да друго мнение, но ясно е, че тази дейност е свързана с много голям риск за околната среда. Не трябва, значи, само да гледаме на економическите възможности, на економическите предимства за добива на а, тези горива, при добива на тези горива. Агенцията за морска сигурност, а, а, разбира се, трябва да има техническа компетентност, да получи научна подкрепа, за да може да следи дейността на страните членки, да може да оценява и координира тази дейност. Трябва да се види дали тя има капацитет да координира и а, упражнява надзор над а, дейността на тези страни и на тези компании, особено когато става дума за аварии, когато е необходимо почистване и преодоляване на щетите. Това са, както виждате, мнения и елементи, които до известна степен се различават от това, което ни предлага докладчика. Благодаря, имам думата на госпожа Форд. Um, Благодаря, както а, а, казаха колегите. А, и аз подкрепям да бъде директива, а не регламент но разбира се, е, искаме е, нормите за безопасност да бъдат и сигурно да бъдат по-строги. Внесени са много изменения и целта е да се опитаме да стане съвсем ясно кой за какво отговаря, да имаме правна сигурност. И е, дори тези, които внасят изменения, след това внасят допълнителни изменения на измененията, което показва, че има още много, което трябва да се направи по този законодателен акт. знам, че моята страна има най-много инсталации за добит на, нефти нефт и газ в морето, но ясно е, че трябва да се направи още много. Не е свършена цялата работа. Сега за Северния ледовит океан. Арктика е, е много деликатна зона. Трябва да видим, е, разбира се, какво става в европейските води, но трябва колкото може по-категорично да изразим мнението си, че Европа се интересува това да го направи чрез съвета, чрез тените членки, за да можем е, да наложим и в Северния Ледовит океан най-взискателни екологични стандарти. Изменение 264 предлага много добра основа за решаване на този проблем. Не става въпрос какво бих могло да направят страните, какво могат да направят. Разговаряхме било официално разговорите не било официалните, било неформалните разговори, несъмнено ще бъдат полезни. Обмена на информация е много важен и трябва да използваме форума на а, операторите в морските райони, а, който също може да ни помогне подкрепяме, подкрепяме искането операторите да се придържат към едни и същи стандарти, независимо от това къде работят навсякъде по света. Трябва по някакъв начин да поощрим економическите оператори да се придържат към а, тези най-строги норми, но разбира се нямаме правна възможност да ги принудим да го сторят да ги задължим. А именно международните форуми в това отношение ще трябва да изиграят своята роля. Става на дума вече за правната сигурност. Може би можем да използваме службите за оценка на въздействието на парламента, за да се изясни въпроса с отговорността. Защото много съмнително е дали службите за оценка на въздействието на Европейската комисия могат да свършат цялата работа. Може би ще трябва да се обърнем и към отдела за оценка на въздействието на Европейския парламент. Е, комисията ЕМВИ, разбира се, в много случаи излиза извън рамките на своите правомощи, особено когато говори за финансова отговорност но може би също може да се каже и за Комисията по правните въпроси, когато става дума за, пазар, за страхователния пазар, където може да се сключат застраховки за покриване на тези рискове. Подкрепям искането да настояваме за най-взискателни норми за безопасност, за яснота, за сигурност. Това очевидно е сравнително лесно за страни, които вече имат високи стандарти в това отношение, но трябва тези високи изисквания да въжат за всички, особено като се има предвид, че проучването за добив на неф и газ продължават и то в най-различни части на европейското крайбрежие. Благодаря. Госпожа Бария. Благодаря. Искам да направя някои малки коментари във връзка с измененията, свързани с финансовото обезпечаване на оператора. Тук има някои моменти, които технически не са много добре издържани. Не знам кой носи отговорността за това и кой ще поема отговорност. И изобщо това естествено е свързано с техническия капацитет на дадена фирма. Ако се правят сонтажи, трябва да бъдат на лице необходимите резултати за продукта, за да може наистина да говорим за сондажи, които наистина функционират добре. След това мрежата на тура. Тук трябва да се вземат предвид търсенето, да се види също така дали е засегнат риболова, съоръженията за обесоляване и така нататък. И естествено тук възниква въпросът за големите аварии. Важно е да се даде дефиниция на авария, за да можем правилно да си служим с това понятие. Тук да, може да се посочи, че в една страна имаше тежка авария, от която щетите все още се чувстват, така че тук искам да окажа специално на изменение 28. Търсенето, проучването, което се извършва, трябва да бъде сигурно и да предлага необходимите гаранции. Благодаря. Господин Ана. Искам да отбележа само следното. Докладът е, бележи напредък, но когато става дума е, за по-взискателни норми за безопасност, трябва да кажа, че нямахме мнозинство в комисията, когато става дума за проучването за добив на нефт и газ. Нефт и газ. Ако проучванията а, трябва да бъдат по-добре регулирани. Ако искаме да имаме финансови гаранции, а не веднага след като стане аварията, тогава да мислим как да компенсираме пострадалите, абсолютно е необходимо да приемем взискателни, високи норми при даване на концесиите още. Иначе ще се сблъскваме с същите проблеми и по-нататък. Благодаря. Няма други желащи да вземат думата. Сега давам думата на господин Паник. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Много благодарности към докладчика и всички, които допринесоха за формулирането на измененията, с които вече сме се запознали по някои от темите, повдигнати от докладчика и от изказалите се, както и по някои други теми, които не бяха поставени днес изрично, но са включени в изменението. Първо, по проверката от трети страни потвърждавам това, което каза докладчика, че наистина за нас е по-важно да се гарантира независимостта на проверяващия. Ние Обсъждахме този въпрос със съвета в съответната работна група. Ние смятаме, че не е възможно да гарантираме проверка от трета страна, но е много важно да се гарантира независимостта на проверяващия. Важно е да имаме законодателство, което не да казва на операторите какво точно да правят, а какъв резултат трябва да постигнат. А за целта е много важно проверяващият процес да бъде обективен и безпристрастен и, разбира се, независим, с цел да се избегнат рискове. В крайна сметка, нито един процес на проверка не означава, че операторът не носи никаква отговорност или че от отговорност освобождават компетентните органи на държавата. Що се отнася до участието на работещите, ние сме за активното участие на всички заинтересовани страни в целия процес и гарантирането на безопасността на процеса, особено що се отнася до работещите на платформите. Но искам да подчертая, че вече има разпоредби в законодателството, които защитават безопасността на работниците и гарантират участието на работещите. И трябва да гарантираме на своя ред това, че ние не дублираме вече съществуващите разпоредби в законодателството. Може да има бели петна, които се стремим да запълним, от гледна точка, например, на участието на работниците в подготовката на докладите за значителна опасност или значителни рискове. Това би могло да бъде едно възможно решение в бъдеще, но трябва да сме внимателни и да не работим в ущърп на сега действащото законодателство. По арктическия регион, разбира се, всички разбираме, че това е един деликатен, крехък от екологична гледна точка регион и всички искаме да има разумни норми за дейностите там. Смятам, че законодателството в сегашния му вид, във вида на проекта и цялостната му концепция трябва да отчита всички видове риски, всички видове екосистеми и околна среда и да няма някакви дълги списъци от мерки, които да предприема операторът. Не, трябва да се предвиди това, че трябва да се предвидят всички възможности, трябва да се предвидят всички възможни рискове, че трябва да се извърши картографиране максимално пълно изчерпателно на всички възможни рискове и да има възможности за реагиране на всички идентифицирани рискове. По този начин ще създаде основа за дейността на операторите, които могат да работят в различни условия, включително и в Арктика. По определенията – не бих се съгласил с изказването, че няма да бъде обхваната ситуацията, която наскоро наблюдавахме в Северно море, защото проекто текста на комисията посочва, че всяко едно събитие, което значително уврежда източника на петрол или на газ и води до сериозно замърсяване с газ и петрол на околната среда, няма да бъде обхванато. Ние, разбира се, смятаме, че това е проблем. И смятам, разбира се, също така, че някои от определенията могат да бъдат подобрени. Ние редовно се срещаме с държавите членки, с представителите на отрасла. Ние обмислям определението на това, що е оператор и ние сме готови да продължим работата по определенията заедно с парламента също. Нещо, което е свързано с определенията и се вижда в много от измененията, това е понятието компетентен орган. Как да определим компетентния орган и какви изисквания ще се предявяват към компетентния орган в законодателството. Искам да подчертая, че понятието компетентен орган става изключително важно, особено ако колегият на комисарите реши да се върви към директива, защото тогава държавите членки ще имат много свобода на действие при подготвяне на собственото национално законодателство и за това трябва да имаме много ясни правила за компетентните органи, така че те да са защитени от рискове и да са съответно снабдени с необходимите ресурси, гарантиращи тяхната независимост и експертиза. И последния въпрос – директива или регламент? Да, наистина, госпожа Риваси правилно каза, че ние избрахме правната форма регламент, защото ние помислихме, че регламент ще позволи много бързо да се прилагат правни норми, докато ако имаме директива, това няма да бъде точно така. Така че всяко едно предложение за директива трябва да отчита как да можем да предложим решения, които да почнат незабавно да се прилагат на практика. Също така решихме, че регламентът е по-подходяща форма, защото по този начин се създава законодателство, което ще бъде пряко приложимо към отрасъла. С директивата това няма да бъде така. И разбира се, трябва да помислим как да подобрим текста на възможната директива, защото отрасълът трябва да бъде в център на вниманието на това законодателство, тъй като отрасълът е този, който извършва дейностите в морските региони. И последно един въпрос, който не беше поставен днес или в изменението, но той неизбежно ще изникне. Това е въпросът с, с динамичния характер на законодателство. Законодателството трябва да бъде отворено, т.е. да позволява до по-нататъчно развитие с времето, тъй като технологиите се развиват, изникват нови видове дейности, натрупват се нови знания, получава се нова информация и всичко това трябва да може да бъде отразено в ново вторично законодателство, което ще допълва предлаганото законодателство. Затова ние предлагаме обширен обем на делегирани правомощия за осигуряване на технически насоки и други дейности в допълнение към предлаганото първично законодателство. И ако имаме директива, то тогава е много по-важно да имаме вторично законодателство и се надяваме, че парламентът ще ни подкрепи в това. Благодаря ви. Благодаря. Това беше господин Белет във връзка с заключението от разискването. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам в рамките на 5 минути да обобща. Искам да благодаря на всички колеги, на господин Панек от комисията, неговите забележки, които току-що чухме по отношение на динамич, динамичния характер и възм... необходимостта да се осигури възможност за еволюция. Разбира се, ние приемаме всичко това, но разбира се, трябва да не се разпростираме прекалено много. Ще мисля, че ще намерим, намерим решение на този въпрос. Колкото за ясното дефиниране на а, органът, който е компетентен а, в случая а, да действа. Това е ключов въпрос. А, и аз мисля, че ясно казах, че не, този орган трябва да е независим от всякакви външни въздействия и влияния. Това е, има решаващо значение. И тук съм напълно съгласен с това, което казаха представителите на комисията. Има и внесени изменения във връзка с това. Сигурен съм, че намерим решение по въпроса за а, кой орган е оправомощен да извършва това. Но за въпроса дали да е регламент или директива, изглежда, че повечето колеги са като че ли склонят към това да е да бъде регламент, но при разговори с съвета се съгласихме, че най-добре е това да бъде директива. Участието на работниците. Разбира се, не трябва да дублираме, да повтаряме това, което вече е заложено но в съществуващите закони, но трябва да изясним този въпрос, да го извадим от приложенията, да го формулираме в един отделен член – как точно да става представителството чрез избрани представителите на работниците, когато става дума не само за околната среда, но и за безопасността на самите работници. Забравяме ли нещо? Предложението на госпожа Форд. Наред с оценката на въздействието, което ще се направи от службите на комисията, да помолим нашите служби, службите на парламента да направят независима, така да се каже, оценка на въздействието. Разбира се, може да разгледаме това предложение. Смятам, че то е добро. И, и нещо важно по отношение на стандартите при а, търсенето а, и проучване на добив и нефт и газ извън Европейския съюз. Дали е, трябва да изискаме от фирмите, които извършват подобни проучвания, европейските фирми, които извършват подобни проучвания и други, да се придържат към същите норми, същите е, стандарти. И можем ли да ги задължим да правят това? Някои колеги смятат, че имаме подобно право, други твърдат обратното. Трябва да продължим да анализираме този въпрос и да го проучим, за да видим, не имаме ли действително подобно право. Сигурно забравям нещо, но, госпожо председател, както казах и в самото начало, ще имаме среща на докладчите в Сянка в сряда и очаквам там да се направят нови предложения. До сега работим много конструктивно, сигурен съм, ще продължим така и в бъдеще. Имаме направени много важни предложения по отношение на правната страна на въпроса. Благодаря. Колега Белет, алора коме... Благодаря, колега Белет. Колегата напомни, че гласуването в комисията ще се състои във вторник, 9 октомври. С това Приключваме дискусията по тази точка от дневния ред. Преминаваме към електронното гласуване. Нека да изчакаме 2-3 минути, защото гласуването е предвидено за 16 часа за това. Ще трябва да дадем възможност на всички да дойда тук на време, така че ще изчакаме няколко минути. Tous les mm -hmm.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 Bene, allora possiamo... Започваме гласуването. Първо ще направим пробно гласуване, за да проверим присъствието. Така че нека сега да пристъпим към пробното гласуване. votazione chiusa. Abbiamo... Край на плодното гласуване. Тридесет и пет карти. Можем да започнем с гласуването. И днес ще гласуваме първо Колегата не е тук, който отговаря, но е представен от госпожа Кастио, така че започваме с гласуването. Така че, ако започнем, започваме с 81 за, против, въздържали се, при отхвърля се. Изменение 82 за, против, въздържали се, отхвърлят. се. Изменение 83 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 84 за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се, извинете. 85 е, за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но смятам, че е по-добре да проверим чрез електронно гласуване начало на гласуването по изменение 85. Край на гласуването. 18 за, 27 против, с това се отхвърля. Изменени 86 и 87, те са идентични, за, против, въздържали се, отхвърлят се. Изменени 88 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 89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 против въздържали се приема се, 101 за, против въздържали се приема се, изменение 9 за, против въздържали се приема се, 10 за, против въздържали се приема се, 102 за, против въздържали се приема се, 103 за, против въздържали се отхвърля се, след това 11 за, против въздържали се Приема се. 104 за, против, въздържали се. Приема се. 106 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 107 за, против, въздържали се. Всъщност 106 вече гласувахме по него, стигнахме до 107. Гласуваме 107 за, против, въздържали се, приема се. 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. 109 за, против, въздържали се, отхвърля се. 110 за, против, въздържали се, приема се. 111 за, против, въздържали се, отхвърля се. Uh, 111 ще гласуваме електронно. Край на гласуването.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 Е, съжалявам, обаче не проявихме достатъчна бързина. Е, значи 181 се отхвърля, 182 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 184 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 183 за, против, въздържали се. Отхвърля се 185 и 186 заедно за, против, въздържали се, приема се. 187 185 и 186 заедно гласуваме електронно по тях. Край на гласуването.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 222 за, против, въздържали се, приема се. 223 за, против, въздържали се, приема се. 224 за, против, въздържали се, отхвърля се. 225 за, против, въздържали се, отхвърля се. 226 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 казва ораторката. 234. Не сме гласували по това изменение. Трябва да гласуваме по него. Просто го пропуснах. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Аз мисля, че, беше отхвър... че се отхвърля, но нека да подобрим по-добре след... с електронно гласуване. Край на гласуването. 23 на 24. Отхвърля се. Uh, 241 за, против, въздържали се, приема се. 242 за, против, въздържали се, приема се. 243 за, против, въздържали се, приема се. 244 за, против, въздържали се, приема се, 245 за, против, въздържали се, приема се, 246 за, против, въздържали се, приема се. След това компромис 1, за, против, въздържали се, приема се, компромис 2 за, против, въздържали се, приема се, Изменение 33 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 34 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 36 за, против, въздържали се, приема се. Из... Някой казва да го проверим чрез електронно гласуване по 36. Добре, начало на гласуването. Край на гласуването. 33 за 15 против, значи се приема. Гласувахме ли по 35? Има въпрос. Не, сега гласувахме по 36. 35 беше преди това, сега гласуваме по 36. Сега, изменение 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 38 за. Изменение 39. След това е, приема се, след това 44 за, против, въздържали се, отхвърля се, 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, приема се. 48, е, но по 47 е, искам да гласуваме електронно начало на гласуването. Става дума за 47. Искахте да гласуваме електронно. Това беше вашето желание. Става дума за изменение 47. Гласуваме по него сега електронно. Повтарям още веднъж за по-голяма яснота. Проверката чрез електронно гласуване е по е, изменение 47. Начало на гласуването.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 Приема се. Изменение 69 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 70 за. Против. Въздържали се. Приема се. 71 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 73 за. Против. Въздържали се. А, всъщност гласуваме само по 73. кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 74 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 75 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 76 за, против, въздържали се, приема се. Ще проверим чрез електронно гласуване. Гласуване по 76, изменение 76. 76. Край на гласуването. 40 гласа против, е, с което се отхвърля. След това изменение 77. Кой е за, против, въздържали се? Приема се. Изменение 78 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, приема се. И накрая окончателно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 40 гласа за, 6 против, двама въздържали се. Така че можем да поздравим докладчика. Преминаваме към по-нататъчната част на маратона за гласуване. Чакам всички да се подготвят. Е, сега ще гласуваме по доклада на господин Бълчитис. Изменение 3 за против 30. Е, Приема се 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. 34 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против. Извинете, 34. Искам да проверим, че с електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 28 за, 19 против, с това 34 се приемат, 37 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но малко е, не внимавах, така че нека да гласуваме електронно. Начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. 38. Тридесет изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. Пето изменение на три части по първата част. Извинявайте, казва председателката. Четвърто, четирсто изменение е за, против, въздържали се, приема се. Сега пето изменение на три части. По първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. По втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. По третата част за, против, въздържали се, отхвърля се.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 против, въздържали се, приема се. 55-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 56-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 63-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 64-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 69-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, въздържали се, приема се. 75 за, против, въздържали се, приема се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. Осми компромис за, против, въздържали се, приема се. 81 во изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 за, против, въздържали се, приема се. Мисля, че се приема, но нека проверим. Проверяваме по 83-то. Край на гласуването.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 Сега окончателно гласуваме за становището. Край на гласуването. 40 за, 6 против, 2 въздържали се. А сега гласуваме а, по докладът на, на Едит Херцог. Първо изменение –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 Осмо за, против, въздържали се, отхвърля се. Десето изменение за, против, въздържали се, приема се. Единайсто за, против, въздържали се, приема се. Дванайсто за, против, въздържали се, отхвърля се. Тринайсто за, против, въздържали се, отхвърля се. 14. Е. Но по първата част за, против, въздържали се, приема се. По втората част за, против, въздържали се, приема се. Първи компромис. Е, за, против, въздържали се, приема се. Втори компромис. За, против, въздържали се, приема се. 16 изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 23-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 то изменение за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим? Проверяваме по 22 то изменение. Гласувайте, моля. Края на гласуването. 26 за, 22 против, приема се. 23-то извинявайте, казва пред, председателката, 24-то изменение. 24-то за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3. За, против, въздържали се, приема се. 25-то изменение по първата част за, против, въздържали се, отхвърля се, по втората част за, против, въздържали се и тя се отхвърля. 27-мо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 32. Да, скачаме от 27 на 32. Не, 26 няма да гласуваме. Но трябва да гласуваме 28. А, в такъв случай гласувайте по 28. Е, един момент само да изясним този въпрос.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 Приема се 44-то за, против, въздържали се. Приема се. И сега гласуваме за докладът като цяло. процедурно. Процедурно. Изглежда, че всички сме съгласни, че ако искаме растеж, заетост и, и инвестиции, трябва да изпратим съответно послание към съвета. Необходими са ни средства за научни изследване, за програмата свързване на Европа. За това гласувахме, това е фактически което искаме. С а, този призив от страна на докладчика преминаваме към окончателното гласуване, края на гласуването и резултатът. 43 гласа за, 4 против, 1 въздържал се. Поздравление за докладчика. И сега пристъпваме към становището на господин Бутикофер. Имаме само един път да гласуваме. Това е под документа като цяло. Гласувайте, моля. Край на гласуването. 39 гласа за, един против, трима въздържали се. С това приключваме с гласуването. Благодаря на всички. И сега преминаваме към точката, която се отнася до АСЕР, органа за регулиране на регулаторите в областта на енергетиката. Ще ви дам а, няколко секунди. Онези, които искат да напуснат залата, моля да го сторят тихо. Bene, allora la parola. Така. Тишина, моля. Давам думата на, на колежката за доклада. Благодаря. В, в края на август делегация на Европейския парламент посети АСЕР в Любляна това е органът на регулаторите в областта на енергетиката. Това беше първото ни посещение в тази агенция. Тя работи от около една година в Любляна. Делегацията се състоеше от мен, Търмес, Кло Търмес и Алан, Алан Смит, представители на секретарята и една помощничка, асистентка. Срещнахме се с директорът, господин Поточник, и с председателя на борда на регулаторите Лорд Мок и председателя на административният борд господин Пьотър Возняк. разговаряхме за прилагането на изискванията към вътрешния пазар. Разговаряхме за вътрешния пазар в областта на елек... електроенергията и газът, а също така обсъдихме енергийните системи, обсъдихме и отношенията между АСЕР и регулационните органи и Европейския парламент. Съвсем накратко ще се спра на резултатите от тези разговори. Първо, вътрешният, единния вътрешен пазар, знаете, че той трябва да бъде завършен до 2014 година. Господин Поточник ни запозна подробно за тяхната дейност в тази област. Те са подготвили някои рамкови решения и насоки насоки, които ще бъдат основата, на, на която а, АСЕР ще а, подготви а, изисквания към а, рамките за, към мрежите за електропренос и а, газ. И оттам нататък ще тръгне комитологичната процедура. Работата върви добре и се очаква до 2013 година ще приключи. В областта на газа процесът обаче е по-бавен. Едва тази година на Мадридският форум бе взето решение да се състави пътна карта и работата върви по-бавно. Друга тема, която обсъждахме, беше прилагането на регламента който ние ще приемем по времето на този мандат. Искам да ви напомня, че когато този регламент бъде прият, той ще пред, е, улесни борбата с злоупотребите и измамите. Това е едно огромно предизвикателство. Съгласно органът АСЕР, това е едно от големите предизвикателства пред тях. очакват да проверяват всеки ден около 500 000 сделки. Разбира се, това ще стане с компютърна програма. Освен това, 100 сделки, 100 транзакции ще бъдат обработвани ръчно от хора, не чрез компютърна програма. Затова прилагането на регламента REMIT е една много голяма задача, в която предполага съответен софтуер и хардуер и съответно е, е, подготвени кадри. Бюджета обаче не е, не е достатъчен за изпълнението на тези задачи, не са достатъчни и не е достатъчен и персонала. В началото на септември нашата комисия прие бюджета на агенцията. Одобрихме увеличаване на бюджета с около 3 милиона. И се надяваме, че ще може да убедим нашите колеги в комисията по бюджети, че това е необходимо, за да може да се избегнат проблемите с, закупуването на софтуер и хардуер. Човешките ресурси обаче ще продължат да бъдат проблем. Те смятат, че ще са им необходими още 50 души за прилагането на регламента. Но финансовата документация предвижда сега за сега само 15 нови работ, души да бъдат, нови работни места. 15 души да бъдат назначени. Сега да кажа нещо за енергийната инфраструктура. Агенцията трябва да подготви становище по проектите от общ интерес. А, тук им се крие също едно голямо предизвикателство, а именно как да се осигури координацията на тези проекти. И наред с това да се разработи методология, по която ще се подбират тези проекти. Подбират и оценяват. Сега интегриране на възобновяемите енергоисточници в енергосистемите. Това е не по-лесна задача. Знаете, то е свързване с разработване на а, производствени мощности, създаване на мрежи, гарантиране на достатъчен пазарен капацитет. Ще кажа малко повече по този въпрос в края на моето представяне. Бяхме запознати също така с сътрудничеството на ЕСЕР с органа на европейските регулатори. Те работят добре и с националните координатори. И трябва да ви кажа, че този съвет включва 29 европейски държави. Националните регулатори се сблъскват с трудности, които са подобни на трудностите, които трябва да преодолява АСР. Тези трудности се задълбочават по време на финансовата криза и са свързани също с недостига на персонал. АСЕР сътрудничи и с други организации и агенции и се надяват, че в бъдеще ще могат да се използват по по-добре съществуващите възможности. Срещнахме се с всички работещи в, агенцията на едно общо събрание на целия персонал и там присъстваха всички, които работят там. Бяхме много така дълбоко, дълбоко впечатление направи тяхната решимост да си свършат работата както трябва. В заключение ще направя някои препоръки е, към нашата комисия. Надявам се, че тези препоръки ще бъдат обсъдени и на заседанието на координаторите. В края на е, за срещата е, бяха формулирани заключения. Смятаме, че не са необходимо да се установят контакти за делегацията на ИТРЕ и нашата делегация за АСЕР. Необходими са най-малко две-три срещи. В крайна сметка се спрахме на две срещи годишно. И на, на тези съвместни заседания ще можем да обменяме опит, а АСЕР предварително ще ни осведомява как според тях влияят върху тяхната работа новите законодателни предложения. Необходимо е също така да се срещаме и с представители на административния съвет, на управителния съвет и също така по-добре е да се използва съществуващият ноу-хау. Ние помолихме те да ни запознаят с това какво, какво мислят по един или друг въпрос, изключително е, е и е, въпроси свързани с пазара. Приключихме с пресконференция и искам да използвам тази възможност да предложа в Европейския парламент да се провежда винаги пресконференция, когато делегация на ИТРЕ посещава агенции за да се запознае с тяхната работа. Това не винаги се прави, препоръчвам го най-настоятелно. И накрая бих искала да благодаря на всички, които а, участваха в, посещението и да благодаря на секретарята за отличната организация. Благодаря. Имате думата, тъй като ви също участвахте в тази делегация. Първо искам да кажа, че това беше много малка, но много ефикасна делегация. Беше голямо удоволствие да присъствам заедно с госпожа Йордан в родния град. Това също беше едно от предимствата на посещението. Смятам, че работихме много. Но работихме в много добра атмосфера, в дух на добро сътрудничество. Основното е отразено в доклада. Това, което аз бих предложил е следното. Фактът, че тази агенция е от решаващо значение за транспониране на сериозно законодателство, отнасящо се до много технически административни аспекти на прилагането на правилата, води до един проблем за нас като политици. Ако това не се обясни добре на нас, то тогава просто не знаем за какво става дума. Много често нещата изглеждат твърде специализирани, чисто технически, но става дума за един пазар от няколко милиарди евро. И това, което се крие за чисто специализирани технически аргументи, много често има политическо естество. Затова е добре да получаваме кратки описания, резюмета, които да ни позволят да видим кои са актуалните политически проблеми зад чисто техническите и специализирани подробности, защото иначе ни е много трудно да разберем за какво става дума. Един от важните въпроси е транспонирането на регламента Ремит. Мисля, че като съзаконодатели носим огромна отговорност. Не можем да подготвяме законодателство, за което след това не можем да получим 5-6 милиона евро, за да осигурим компютри и персонал за реализирането, за подпомагането на реализирането на това законодателство. Трябва много ясно това да заявим на хората, които отговарят за бюджета, на Европейския съюз и на финансовите министерства. Например, ако след няколко години установим, че има сериозни кражби и измами в европейските борси за търговия с енергия, ние трябва да посочим това. И точно за това е необходимо да осигурим 5-6 милиона през 2013 година за да може наистина законодателството ремит да се, да се реализира на практика. Не можем да призоваваме за добър пазарен надзор и след това да блокираме средства в размер на 5-6 милиона, които биха позволили реално да се извършва този надзор. Затова смятам, че трябва да сме абсолютно ясни в преговорите ни с съвета по този въпрос. По годишния отчет на агенцията. Аз смятам, че наистина това беше добър пример, но за нас това е сложен момент. Мисля, че трябва да напишем писмо от името на председателката на нашата парламентарна комисия, че ние приветстваме дейността и отчет от миналата година, но ние смятаме, трябва някъде най-късно в края, ако не и в средата на май, да получим този документ, защото иначе ще ни бъде много сложно да се организираме добре, за да можем да вземем съответните решения. Йордана също така посочи, че имаме да си направим домашното. Мисля, трябва, трябва да провеждаме две-три срещи в годината и да можем през май, началото на юни да имаме такова заседание, посветено на представенето на доклада на агенцията. И има още един проблем, който три години не успяваме да решим. Имаме двама представители, излъчени от Европейския парламент. И те работят в административния съвет, административния управителен съвет на агенцията. Обаче тези хора в момента не могат да участват в работата на контактната група, защото парламентът не е предвидил минималния бюджет, за да могат те да си платят самолетните билети до Брюксел обратно, за да присъстват на подобна среща. Не мога да си представя как това изобщо е възможно. Ние трябва да можем да обсъждаме с тези хора, трябва да знаем какво правят те. Те представляват парламента в управителния съвет – ние ги изпращаме от Брюксел и след това ние защо не знаем какво те правят. Няма как да разберем какво те правят и те не знаят какво ние искаме от тях. Мисля, че това е един въпрос, към който трябва да се върнем на нивото на координаторите. И не ИТРЕ, не секретарията, който не намери решение, някъде във върховете на администрация на парламента не беше намерено решение ние наистина трябва да осигурим контакти и взаимодействие между нас и нашите представители, представители на Европейския промет в агенция. Това е всичко, което исках да кажа. Благодаря ви. Чичестер прего. Господин Чичестър, благодаря ви, госпожо председател. Първо, благодаря на госпожа Йордан за нейния доклад и за прекрасното посещение на делегацията в Любляна. Мисля, че е много добре, че в момента обсъждаме това посещение. Искам да кажа следното. Първо, изцяло подкрепям доводите вече изтъкнати от госпожа Йордан и господин Турмеса, свързани с дейността на агенцията. Смятам, че е лош навик на законодателите да изискват все повече и повече от агенциите и други органи, без да им осигуряват ресурси за извършване на тези нови нови задачи. Освен това, агенцията има нужда от допълнителни ресурси, при това съвсем скромни ресурси, за да може да извършва важната си функция на надзорен орган на пазара. За това Смятам, че наистина трябва да се предвидят тези средства в бюджет и подкрепям мнението на колегата Тормес. Второ, подкрепям и много съм благодарен на Клод, че ми напомни, че съм председател на нашата работна група. Искам да напомня за това колко е важно да поддържаме контакти с представителите на Европейския парламент и нашата парламентарна комисия, когато подготвихме законодателство предвидихме разпоредби, за да могат те да ни използват като платформа и също така, разбира се, осигурихме това, че тази агенция запази определена степен на независимост от комисията. Смятам, че е, трябва тези хора да идват при нас и да можем да общуваме с тях. Малко се притесни, като чух е, за три срещи в годината. Мисля, че трябва да работим по-ефективно. Мисля, че просто е трудно за сега да намерим подходящото време, но можем да го направим малко по-късно и да го обмислим малко по-късно. Мисля, че заедно с секретарията можем да обсъдим този въпрос и да обмислим как да процедираме следващата година. И третото, Клод предложи нещо, което ми напомни за въпроса на нашите кандидатури в управителния съвет на агенцията. Имаме доста проблеми с разходите за пътуване на нашите представители и нашите двама предишни кандидати се отказаха да продължат да работят в агенция, защото те не бяха доволни с процедурите по възстановяване на разходите. И това проистича от правилата на комисията, свързани с това какви разходи могат и не могат да се възстановяват, но Съжалявам, че тази ситуация продължава. Ние проучихме, но видяхме, че тя е трудна за разрешаване. Но искам да посоча, че един от нашите кандидати е бивш началник на отдел в парламента и той живее в Брюксел. Мисля, че той би могъл да присъства на срещите и с нас и с комисията. Трябва наистина да каним тези хора, да се срещаме с тях, да видим какво те мислят за работата на агенцията, тъй като те са наши кандидатури, те са наши представители. Благодаря ви. Е Благодаря. Следващото заседание на координаторите ще се занимае с е, тази тема, е, а именно следващото посещение на ИТРЕ в АЦ. Благодаря, госпожо председател. Аз не се произнася по бюджетните въпроси в тази комисия, обаче установих, че дори промишлената и накинта политика и цифровия дневен ред не могат да се осъществят без бюджет. И точно това е и случат с тази агенция. Много дълго се обсъждаше тази агенция, много дълго се обсъждаше и се подготвяше законодателството и ние обещахме на европейските граждани, че ще осигурим европейски трансграничен пазар на енергия. И вие си спомните колко беше трудно да намерим подходящия баланс да създадем една агенция, която е необходима за всички нас. Въпросът ми е как искаме да изградим тази агенция, как искаме да осъществяваме програмата да свържем Европа, без да получим средства, които при това не са чак толкова големи за бюджет на Европейския съюз. И тези средства ще ни позволят да осигурим необходимите ресурси, включително човешките ресурси. В момента се води процес на гласуване за бюджета и аз предлагам всички политически групи да подпишат съвместно изменение към Комисия по бюджетите за да не се окаже докладчикът по агенцията да бъде сам самичък пред комисията по бюджет. Смятам, че е добре всички представени в тази парламентарна комисия политически партии да подпишат единно изменение, насочено към комисията по бюджетите. И има много опити днес, че парите по глава 1А политиката ще дойдат от глава 5, а именно урязване на броя на хората, които ще работят. Но ако няма достатъчно хора, не могат да се извършват политиките. Т.е. ние има нужда да се реализира политиката на Европейския съюз и необходимо е да се реализира законодателството и за това е необходим бюджет и ние не можем тук да правим компромиси. Много съжалявам, че съветът мисли за своите пари, но ние трябва също да сме достатъчно настъпателни, защото иначе нищо няма да постигнем. Господин Рубих има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че за нас е изключително важно ЕСР да може да изпълнява изцяло своите функции. Ние познаваме трудностите, които бяха свързани с изпращане на наши представители в управителния съвет. Имахме двама депутати, които изпитаха множество трудности там и в крайна сметка те е, се отказаха от мандата си поради което е, Европейския парламент е, нямаше как да бъде представен. След това имаше допълнително номиниране с обещанието да се внесат корекции но нито комисията, нито Европейския парламент бяха в състояние до настоящия момент да внесат тези корекции защото става дума за принципни неща. Второ, Acer трябва да бъде европейска агенция, поради което да представлява част от европейското економическо пространство. И при това положение е много важно само поради Исландия и Лихтенштайн, Швейцария, по какъв начин те да бъдат интегрирани. Имаме голямо споразумение с Швейцария за енергетика и заедно с комисар Йотингер се опитахме този, това споразумение с Швейцария да го разглеждаме не само като споразумение по енергетика, като принципен прогрес, най-вече в процедурата по уреждане на спорове. Знаете, там процедурата е доста сложна. Трябва да се е, наложим обаче, че европейското економическо пространство да се разглежда като едно цяло и е, Швейцария да получи съответна позиция. Според мен това би било нещо, което би следвало да се приветства. Благодаря, господин Бютикефер. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък. Искам само да подкрепя изрично предложението на Едит Херцог. Следващият оратор – колегата Тейлър. Искам да направя една кратка бележка по отношение на Пао Рюбих. Естествено, Швейцария трябва да участва там, Пао. Обаче Швейцария не би трябвало да избира винаги най-доброто за себе си. Първо е необходимо това споразумение с Швейцария, след което Ейсър, защото в противен случай ако е, те могат да участват насякъде, без обаче да подпишат такова споразумение, ако, то ние никога няма да подпишем такова споразумение. Знаете, че има сили в Швейцария, които не желаят подписване на споразумение по енергетика с Европейския съюз и за това е, трябва да внимаваме да ни им предоставяме най-доброто преди да сме подписали споразумението с тях. Благодаря. С това закривам разискванията по тази точка от дневния ред. Благодарим на всички, които участваха в тях. Господин Поточник влезе току-що. Е, искате ли да вземете думата? Явно не. Е, с това приключваме разискванията по е, доклада за АЦР в Любляна. Преминаваме към следващата точка.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 на делегацията на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика в органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения в Рига. Госпожа Де Кастио не присъства. Желая ли някой да вземе думата? Госпожа Андерстотър. There was a briefing sent to the committee, I guess. Имаше в делегацията участвахме аз, госпожа Хелтман и госпожа Казда Кастильо. Срещнахме се с хората на място. Те ни обясниха как функционира агенцията. Те са, имат особен проблем с процедурата по член Срещнахме се с латвийският регулатор на далекосъобщенията. Представихме а, нашите становища под, във връзка с а, борбата с измамите. Срещнахме се съответният министр, ресорен министр, който изрази своята подкрепа за ЕНИСА. Ние също подчертахме колко голямо значение според нас има дейността на ЕНИСА. В, в, в, по никакъв начин нашето посещение в Рига не беше свързано с каквито идеи е спорни политически въпроси. А, в различните страни се отделя различна относителна тежест на съответните органи по регулирането, но това не е трябва да бъде проблем. Благодаря. А, господин Касилев трябваше да. А, а, господин Касилев трябваше да си тръгне, но а, тя ме осведоми, че всички колеги вероятно вече са получили писменият доклад на делегацията. Съгласуваме. гласуваме ще се срещнем на 8 октомври от 3 е, до 6 половина след обед и ще продължим работа на 9 октомври сутринта и след обед. Довиждане през октомври.